толкова голям брой е, подписи, като се има предвид темата е, укрепване на научния капацитет в Африка и утвърждаване на евроафриканските партньорства в сферата на радиоастрономията. Това е много важна сфера, и се следи с много голям интерес на целия континент, особено в южната му част. Благодаря за тези подписи. Има екип от млади хора, които много ентусиазирано събираха подписите. Искам да благодаря и на този екип. Благодаря е, и на правителството и властите на Южна Африка. Следващата седмица ще имаме посещение от южноафрикански министр тук в Брюксел, госпожа Пандур, и тя ще е, говори пред медиите за значението на тази декларация за напредъка на африканския е, континент, особено за южната му част и африканския рок. Призоваваме комисията да реагира градивно както се полага, с оглед важния характер на тази декларация. Както казах, тя има голямо значение за Африка, за науката. Е, тя е много значима и за отношенията между Европейския съюз и Африка. Благодаря, господин председател. Дякую бардзо. Пане Благодаря. Поздравления на авторите на писмената декларация. Сега нека преминем към дневния ред. Предстои ни да обсъдим доклада на господин Дейвис. Конкурент